the um, it's the possible extension of geographical indication protection of the European Union non-agricultural products. And our rapporteur is Madame Rosé. Merci, Monsieur le Président. Благодаря, господин председателю. Днес ще ви представя поставя проекта за дотирания въпрос. Той отчита факта, че в Европейския съюз много страни и много изделия дължат своята стойност като отражение на традиции и ноу-хау. Дали ще говорим за мрамор, за изделия от дантела и така нататък, те са емблематични за богатството на своите страни, на нашите дарби, на нашето културно наследство. Така е, че те, са, те притежават характерни, специфични характеристики за своето качество, за своето качество и същност. Често те понякога стават жертва на дублиране, което се отразява и създава съответно предубеждение, както сред а, потребителите, така и сред произвеждащите ги предприятия, на които това се отразява на имиджа, тъй като на пазара те не се смятат за носители на подобни качества. Затова въпроса за признаване на географския происход е много важен. От 2012 година имаме такава защита за хранителните продукти, но няма абсолютно никаква защита за нехранителните продукти в Европейския мащаб. И познавайки този происход, свързаните с него качества, трябва да дадем е, дължимото. В момента 15 държави членки предлагат защита за е, происхода, географския происход на определени изделия. Предвид казаното, комисията се зае с въпроса и през 2013 година е, е изготвена карта на такива продукти, кои се мисли за създаване на единна европейска система. Възложеното проучване сочи, че подобни разпоредби има в половината държави членки, но това не е достатъчно. Едновременно с това трябва да отчитаме, че възможността за защита на различните продукти предвид техния различен характер е много а, различна така че може да става понякога дума за регионална защита, за браншова, браншова защита, но нямаме национална закрила и защита за географските указания. Това, а това би било много полезно, особено за малки и средни предприятия, особено за микропредприятия, които произвеждат такива типични изделия. Така че това е изключително важно. Това ще увеличи защитата, ще намали разходите и ще гарантира по-добро качество. Така че идеята е да оценим ползата от тези а, изделия в името и в а, услуга на а, хората, които ги произвеждат, така че да оценим ползата от това. Това може да се отрази положително и на имиджа на съответните области, където се осъществява съответното производство като част от европейската територия. Това ще има своите важни економически отражения. А да не забравяме, че това ще допринесе и за туристическия имидж, а оттам и за економическото развитие на съответните райони. Така че едно признаване на тези типове би било в европейски рамки улеснение за движението на изделия както в Европа, така и за износ. Защото има френски текстилни фирми, които и изнасят до 25, биха били улеснени с около 25% при износа, ако изделията им бъдат защитени от като указание, за, чрез географско указание. Да не говорим, че това би се отразило много добре и би стимулирало и потребителите при посочване на географските указания както обикновено се прави оценка на националните системи за защита и се установява, че те не са достатъчно ефективни. Така че за това се иска защита на географските указания. Тези разпоредби са се, свързани с важни характеристики. Първо, единна система за регистрация, а не вече не да се пилеем в сложни национални и многобройни национални системи. След това тази система трябва да е свързана с ограничени разходи и бюрокрация. Говорим за малки и микропредприятия. И освен това, е, трябва да се предложи система за обмен, която да, е, да третира всички равнопоставено, да не е дискримина, дискриминационна и да дава възможност за достъп до системата. И разбира се, тази система трябва ясно да показва връзката между изделието и съответното географско е, географски район на производство. И след това да, и освен това, да се гарантират съответните е, авторски права върху търговската марка, тъй като става дума за възможността да се сведат до минимум евентуални конфликти на интереси и възможност за измами е, Имаме вече опит в това отношение в хранителния сектор. Във Франция, например, е известно, че е настъпило благодарение на признаването на географския происход на определени млечни продукти, е, са се увеличили работните места е, така че за други сфери във Франция също това може да се каже. Имаме случаи за увеличаване на определени, определени производство, да, ето в определено производство с около, да речем, 3000 работни места. Всичко това предполага да задълбочим тази система с оглед на ноу-хауто за производство на продуктите и за подобряване географския имидж на географските райони. Така че е, предвид а, направеното до сега, се надявам през следващите седмици а, въпроса да бъде разгледан и да влезе в пленарна зала още преди лятната вакансия. Благодаря за това, че ме изслушахте. Председателят, благодаря. Сега продължаваме. Луис Тегранс има думата за следващото изказване.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 En cualquier caso, lo hago encantado porque comparto perfectamente eh, las notas que me... Така че това, което ви предстои да чуете са не моите думи, а думите на докладчика в сянка. Но аз лично мога да кажа, че е, подкрепя много отказаното от вас. Например, критериите. Помолиха ме да обърна внимание, че доклада ви е много добър, качествен. Да, вероятно ще имаме предложение е измене, за изменение, но само с цел подобряване, но като до цяло доклада съдържа много моменти, които заслужават нашата подкрепа. Известно е как как стои въпроса с е, земеделските изделия, с които ние също сме се занимавали, защитено географско наименование и така нататък. Това включва и елементи, които проистичат от изключително богатите европейски традиции, които не са хармонизирани. Така че съществува напълно е, законно основание да се отчетат тези особености на географския происход. Така че е, от името на докладчика в Сянка заявявам нашата подкрепа, особено предвид факта, че подобна уредба ще подпомогне малките и микропредприятията, създавайки работни места в тези специфични сектори. Тези изделия са характерни за съответния регион и играят важна економическа роля за в него. Освен това, да, вие споменахте, това е един вид търговска марка в селските райони. Всичко това е твърде важен момент. Така че, мисля, че това би било много добро решение, а също и в светлината на търговията с трети държави. Защото по този начин даваме и един вид знак за качество. Но и още нещо трябва да подкрепим, разбира се. Трябва да обърнем внимание на вече съществуващите наименования, да не се разминаваме с тях. Това трябва да се има предвид защото в регионите съществува културно наследство в този дух, което не бива да бъде подценявано. От една страна трябва да създадем референтни марки, така да се каже, но едновременно с това да запазим, да съхраним и поддържаме съществуващото наследство. То оформя образа на географските региони райони. Така че, е, уважаема колега, от името на докладчика в Сянка мога да обещая малко изменения, но иначе подкрепяме доклада. Председателят, благодаря, господин Себат. Thank you, Chair, dear colleagues. I will use my language. Ще говоря на български язик бих искал да благодаря на колегата Розиер за работата по доклада. Темата е изключително важна с оглед защитата на интересите на потребителите, постигане на целите на единия пазар в рамките на Европейския съюз и не на последно място за съхраняване на европейски ценности, традиции, форми на културно изразяване и на културно наследство. Съществуващата фрагментация на националните законодателства относно защитата на географските указания – за неселско-стопански продукти води до различни нива на правна несигурност. Подкрепя инициативата на Европейската комисия за по-добра защита на географските указания на равнище Европейски съюз, като същевременно смятам, че тези цели биха били постигнати най-добре чрез въвеждането на минимални стандарти, целящи да хармонизират националните законодателства, отколкото чрез налагане на обща задължителна правна рамка. Страни като Латвия и Швейцария са примери за държави, в които системата за регистрация не е задължителна, за да бъдат защитени географските указания. От една страна, липсата на регистър намалява административните процедури, но от друга води със себе си редица недостатъци, като липса на регистър за търсене и установяване на съществуващи наименования, както и идентификация на съответните собствености. Подкрепям изразеното становище на докладчика в полза на задължителната регистрация – за да може да се предостави по-голяма защита и безопасност. Относно обхвата на защита на географските указания за неселскостопански продукти смятам, че съществуващата система относно селскостопанските такива е отличен пример за това какво не следва да спада към защита. Например, родовите термини, в случаите когато съществува противоречие с вече установена търговска марка и случаите с умонимни наименования. Това са общите бележки. Още веднъж поздравления. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Господин Либретон. Merci, Monsieur le Président. Е, Благодаря, господин председателю. Разгледах този текст с голямо внимание и го намирам за интересен. Мисля, че географските указания ще бъдат много полезни е, и свидетели сме на защитата на географските наименования в земеделските продукти и смятам, че трябва да разширим този подход и за други изделия защото е, има широко известни изделия, които заслужават подобна защита. Е, интереса към подобна защита е много голяма. От една страна борба с фалшификати, е, а, и защита на потребителите. Потребителите, потребат, потребителите изключително много държат да знаят происхода на изделията, все повече, особено когато става дума за местни специалитети. Освен това, е, сме убедени, че това ще има и положителен економически ефект върху работата на фирмите и в светлината на защитата на потребителите. Като цяло, идеята е добра, така че аз смятам, че трябва да помислим преди това първо тази широка дефиниция, това широко определение, е, което предлага текста, дали е най-подходящо. Мисля, че приложното поле е не е най-доброто решение, трябва да се използват е, по добре обмислени е, определения. И освен това, нека да запазим националната защита на такива изделия там, където тя съществува. Така че, искайки да осигурим е, широка европейска защита, нека не подкопаваме устоите на националната защита там, където тя съществува. Това са моите коментари, но като цяло оценявам текста положително. Благодаря. Давам думата за следващо изказване, господин Херласен. Благодаря. Благодаря на докладчика за извършената работа. Трябва да кажа, че не съм напълно убеден, че това предложение ще увеличи географската защита, но така или иначе започнах да слушам становища в такъв смисъл и си зададах въпроса кой в крайна сметка ще извлече полза за да, при, от поддържането на тази система. Е, добре. Тази система е положителна като цяло, може би. И затова трябва да се обърна и към а, докладчика. Прекъсва председателя. There is no translation for Swedish so far. Няма превод на шведски. I think better to use another language. Може да говорите на друг език. think it's best if I try to rephrase my statement in, in English. Добре, тогава ще повторя казаното на английски. Да, къде бях стигнал? Um, well, I would I would once again, now in English, like to thank... И сега на английски искам да благодаря отново на докладчика за извършената работа. Не съм убеден, че това е добра идея, но мисля по въпроса. Основният въпрос, който трябва да си зададем, е кой ще извлече полза от разширяването на тази защита от земеделски към неземеделски продукти, кой ще загуби и колко ще ни струва тази система. Добре е да имаме система, която да бъде полезна за всички като цяло. Но, както знаете, малките камъни обръщат колата. Затова искам докладчика да ни даде подробности по 18-та точка, където се предлага create... да се създадат географски указания с е, едно. Една обща система. Това е системата ни за земеделски продукти но земеделските и неземеделски продукти не са едно и също. I don't take it for granted that there should... И не мисля, че трябва да се плати веднъж и край. Например, когато се ползва запазена марка, има плащания при всяко използване. Бихте ли казали, защо искате едно плащане в началото а, и не последователни? Благодаря. Много се извинявам, че за съжаление е, в езиковия режим вашия език не, е, е, не се предлага, но се представихте отлично на английски. Благодаря. Следващи оратор. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. <clears throat> Aș dori să felicit raportoarea pentru... Благодаря. Искам да поздравя докладчика за работата по доклада. Искам също така да отговоря на нещо, което каза господин Андерсън. Какво ще спечелим, беше темата. Смятам, че хората, които ще спечелят, са потребителите и производителите. Защото а, те наистина смятат, че трябва да бъдат а, защитени продуктите, които произвеждат. Ако погледнем това, което предлагаше Европейската комисия, там се казва, че над 80% от потребителите искат информация за това какво съдържа продукта, който използват. Това не включва единствено и само хранителни или замедарски продукти. Включват се и други продукти, като автомобили, е, дрехи и всички продукти, които потребителите използват. Поради тази причина е необходимо единно правило по, за географските указания. Това, което се случва сега на национално ниво, е много различно и много променливо. В някои държави и членки има стриктни правила, като например в Румъния, но тези разпоредби трябва да бъдат разпоредби за целия Европейски съюз. Важно е да знаем какво потребяваме, Разбира се, не искаме да има допълнителна административна тежест, но трябва да защитим и потребителите. Благодаря. Иска ли Европейската комисия да се изкаже? Да. Yes, thank you, chair. And... Благодаря председателя. Благодаря от името на комисията на докладчика за проекто доклада. Благодаря и за изказванията, които чухме. Темата е много важна. Европейската комисия иска да работи по нея. Приносът на парламента, както и приносът на други институции, като Комитета на регионите и Економически и социален комитет, изключи... е изключително важен. Комисията все още не е взела решение как да продължи напред. Очакваме приноса на парламента. Има много теми, по които все още не сме се задълбочили, особено желанието ни да няма допълнителна административна тежест и да се създаде една система, която е приемлива за всички, както и съвместното съществуване на тази система с системата за търговските марки. За нас са важни всички идеи, които можете да ни предложите. Благодаря. Благодаря. Докладчикът иска ли да вземе думата отново? Je tâcherai d'être brève, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais remercier... Съвсем накратко. Благодаря на колегите. Много полезни коментари и бележки. Съвсем набързо по конкретните въпроси. Да, съвместното съществуване е голямо предизвикателство, особено на този текст с запазените марки, както и географските указания, защитени в националните системи. Ще трябва да мислим по този въпрос в бъдеще, когато стигнем до там, за да има по-ясни определения. Що се нас има ли смисъл от такава система? Има голямо търсене от потребителите, както и от голям брой дружества. Попитахте кой печели и кой губи от тази система. Аз смятам, че ако успеем да съчетаем системата така, че да се състоят взаимодопълващи елементи, никой няма да загуби. Имаме дружества, които сега узурпират тези традиционни продукти. Всъщност ще подобрим качеството и прозрачността за потребителите. Ще помогнем на определени дружества, но няма да създаваме пречки за други. Това е, разбира се, ако има чудесно съчетаване на всички норми в тази сфера. Що се отнася до заплащане при регистрация, тук не говорим за права на интелектуална собственост, а условията, които са заложени, е, на които трябва да отговорят дружествата сумите, които трябва да внесат, когато отговорят на съответните изисквания. Ще има някакви разходи, но не говорим за законодателството за запазената марка или правата на интелектуална собственост. Искаме една система, която да е много сходна на системата с земеделските продукти така както е записана сега, разбира се, подлежи на обсъждане. Благодаря на комисията. Благодаря и на вас. Срока за подаване на изменение е 28 май, 12 часа на обяд. Така изчерпахме тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата. Е, това е 18-та точка. Годишни доклади 12-13 година за субсидиарността и пропорционалността. Докладчик Саид Карим, имате думата. Благодаря, председателю. Първо искам да ви благодаря за това, че преместихте точката, за да ми е по-удобно. Това е 21-я доклад, който бе подготвен по тази тема и е четвърти от мен от името на нашата комисия. А за мен е удоволствие да говоря по темата днес. Е някои основни въпроси, които съм засегнал в този проект доклад. Субсидиарността и пропорционалността трябва да се разглеждат като основни елементи, като отправна точка за изготвяне на политиките – Важно е да се види дали целите на политиките могат да бъдат постигнати по-добре на национално или на европейско ниво. Може би дори световен мащаб, или пък да не се предприемат никакви действия. Вече години наред се опитваме да балансираме и калибрираме системата така, че решенията да се вземат на необходимото подходящо ниво. Трябва доста по-безпроблемно да тече този процес. Отразена ли е субсидиарността в работата на Европейската комисия до добра степен и как може това да намали демократичния дефицит? В доклада ясно казвам, че субсидиарността трябва да е основна част от стратегията на Европейската комисия, за да може работата с националните парламенти да бъде интегрална част от европейския политически дискурс още в началото на законодателния процес. През годините постоянно получавам оплаквания от националните депутати, които смятат, че думата им не се чува още в началото на процеса. Когато получат това, което вече сме разработили, те имат становище, но вече е прекалено късно, не могат нищо да поправят и това много ги притеснява. В миналото сме се опитвали да въвеждаме мерки за справяне с това. Така ще подобрим и доверието между нас и парламентите, както между нас и гражданите. Така ще намалим демократичния дефицит и ще изпълним обещанията, които сме дали по законотворческия процес. Прекалено много оценки на въздействието на Европейската комисия не се занимават в достатъчна степен с субсидиарността. Този въпрос бе повдигнат от един е, съвет, който имаме по тази тема. Имаше е, по-голям брой оценки на въздействието, където се говори повече за субсидиарността и е много важно указанията за тези оценки на въздействието да бъдат следвани, за да подобрим подготовката на предложения на комисията. Това ще доведе до по-добро нормотворчество и спазване на принципите. Как работят по принципа на субсидиарността националните парламенти и какви са техните правомощия? Националните парламенти по националното законодателство могат да излизат с обосновани становища при нарушаване на принципа на субсидиарността. Когато подадат такива обосновани становища по пакет, това се смята само за отделен случай, което може да остави погрешно впечатление. Националните парламенти изпращат все повече такива становища, но няма ясна идея какво се прави, когато сравним броя на поступилите такива и броя на а, законодателните инициативи на Европейската комисия след Лисабонския договор. Това показва, че механизмът не работи така, както би могъл и трябва да видим как можем да поправим този процес, за да може националните парламенти да са по-активни. Те биха могли да работят по-активно по нашите процеси и това е посочено в доклада ми. Смятам, че процедурата за червен картон е много по-активна трябва да бъде по-засилена, трябва да има диалог с докладчиците от самото начало. Така е, твърдят националните депутати и те биха искали това да се случи. Искам да поясня, че когато говоря и когато парламентът говори за по-голямата роля на националните парламенти, той има предвид те да участват от самото начало на процеса, нито аз, нито някой от нас не предвижда обстоятелства, при които този парламент, парламент би се съгласил да има механизъм за налагане на вето от страна на националните парламенти в края на законодателната процедура. Ако има депутати в националните парламенти някъде в Европейския съюз, които може би не разбират това, което ние правим, трябва да им кажем, че искаме те да участват от самото начало, а не им даваме всъщност едно възможност да налагат вето, защото това всъщност ще обезмисли работата ни тук като Европейски парламент. Трябва да уважаваме националните парламенти. Надявам се това да генерира доверие помежду ни. Докладът за 13-та година говори за Европейската прокуратура. В нашата комисия тогава имахме притеснение как националните парламенти ще реагират когато на този етап бе даден жълт картон. Как може да се подобри процеса от националните законодатели? Още много работа предстои, ясно от доклада ми за 13-та година. Важно е да се зачита тяхната роля и в самото начало на процеса, да започнем да говорим с тях. Това може да включва консултации по бели книги, зелени книги на Европейската комисия, удължаване на процеса на консултиране с националните парламенти, по проверката за субсидиарност в протокол 2. Необходими са и други инструменти за подобряване на нормотворчеството в този дебат. Затова предлагам оценките на въздействието да бъдат провеждани към края на преговорите защото законодателните текстове на този етап вече са доста променени и тогава може да се прецени спазен ли е принципа за субсидиарност. Трябва също така да се направи и друга оценка на въздействието, цялостното въздействие. Затова е необходимо междуинституционално споразумение. Преди да приключа, бих искал да поздравя новата комисия и най-вече комисаря Тимерманс и неговата работа. Това, което предлагахме в миналото, е част от работната програма, която той разработи. Надявам се и моя доклад да му даде допълнителна подкрепа от демократичен характер за работата му. Накрая, има някои положителни стъпки, които предприема Европейската комисия, но мисля, че има и голям мегдан за подобрение на работата. Принципите на субсидиарност и пропорционалност не са заплаха на работата на нашите институции. Те са основен аспект на демократичния процес. Надявам се бележките, които направих по-рано, свързани с погрешно тълкуване, т.е. тълкуване като вето, всъщност показва на моите колеги какъв е моят подход. Надявам се този подход да помогне за намаляване на демократичния дефицит и да засили доверието на гражданите към нас, ако разбира се направим тези стъпки напред, които очертах. С удоволствие ще работя с докладчиците в сянка по този доклад. Благодаря на колегите предварително за подкрепата. С удоволствие ще изслушам вашите идеи и ще ги коментирам. Благодаря. Благодаря, господин Карим. До сега нямаме заявки за изказване, а все пак благодаря, господин председателю. Бих искала да изразя благодарност и да изкажа поздравления към господин Карим за чудесния доклад. Видно е, че той притежава много знания и дългогодишен опит е, по въпросите за субсидиарността и пропорционността. Споделям неговата загриженост за по-активно включване на националните парламенти в европейската политика, защото ако искаме е, да бъдем по-добре приети, да разпространим европейските идеи, трябва да приобщим националните парламенти и е, те да вземат при сърце тези наши задачи вие предлагате наистина приобщаване на парламентите и съм малко стресната от факта, че когато говорим за националните парламенти и предлаганите от тях е, становища и идеи, липсва единство. Дали е, чувствителността по въпросите за субсидиарност, дали възприемането на субсидиарността в отделните държави членки е толкова различно, може би е добре е, да изработим общи критерии, за да имаме общо виждане за пропорционалност и ам, а, а, субсидиарност. Мислите ли като специалист, че трябва да направим нещо по този въпрос, за да облегчим и националните парламенти и да улесним собствената си работа по този въпрос. Председателят, благодаря господин Кава, благодаря господин... Е, изразявам съгласие с казаното от госпожа Дево и благодаря на господин Карим. Е, работата ви е образцова и много интересна. Смятам, че е, трябва да разширим контактите между Европейския парламент и националните парламенти. Питам се обаче нещо. Дали ще стигнете до там да предложите, че по различните становища и законодателни актове, които приготвяме тук. Дали по тях трябва да работим с съответните специалисти от компетентната комисия в държавите членки, позовавайки се на субсидиарността така че да осигурим, как да кажа, по, по-сериозни корени на нашата работа. Смятате ли, че това е възможно да осъществим по-тясна връзка между националните парламенти? и Европейския парламент. Това означава, че трябва да поискаме от националните парламенти да посочат свои специалисти по темите, които ни интересуват. И това ще позволи националните парламенти да не се чувстват е, чужди на нашата работа. Уважаеми колега, смятате ли, че е, смятате, е, че това ще помогне на Европейския парламент. Да, е, да, така че да, текстовете, които се изготвят под формата на норми, а не непременно на законодателни актове и е, смятате ли, че това е необходимо и ме интересува кога смятате да приключите работата? Председателята е, на комисията, госпожа Кристенсен, ще кажете ли нещо по въпроса? Не, не желаете думата. Благодаря. Господин Карим, вие ще желаете ли да добавите нещо? Благодаря, господин председател. Възоснова на липсата на изказване от комисията, ако мога така да кажа, просто бих казал, че е, онова, което ми каза Франс Тимермас, очевидно ще се осъществи, което означава пък, е, че аз съм изключително удовлетворен от е, това положение. Имаме много какво да допринесем. Благодаря на всички колеги, особено на двамата колеги, които се изказаха така мило. Благодаря за интересните идеи, които споделиха наистина е, мога да е, ги включа, както по, по отношение на потенциала за ново формулиране, определяне на субсидиарност. Ще го разискваме, разбира се, този аспект. Господин Кавада, наистина е изключително интересно е вашето предложение, което направихте. Бих желал да го проуча по-внимателно. Имал съм свои собствени идеи в миналото относно това как можем по-добре да се възползваме от експертния опит от националното ниво и наистина това може би е и отличният начин да реализираме подобно намерение. Съвсем скоро ще стигнем до етап, в който ще можем да направим своите предложения и се надявам дали в този или може би със сигурност в следващия доклад да включим и вашите идеи. Много благодаря за милите думи още веднъж. Моята държава, когато на някой му каже, че е опитен, е, обикновено означава, че наближава определена възраст. Но аз е, бих казал, че вие всъщност е, имахте предвид опит въпреки възрастта си. Благодаря ви. Dank. Благодаря и в е, заключение да посоча срока. 27 май е срока за изменения. По-нататък на 14 юли ще обсъдим въпроса в комисията и в е, пленарната седмица между 7 и 10 септември въпросът ще влезе в пленарна зала, за да сте наясно какво следва по досието. Сега ще отстъпя отново председателството на нашия председател мисля, че се справихме много добре, е, спазихме времето, така че благодаря за дисциплинираното отношение. Hello? Uh, hello, hello from uh, Brussels. Добър ден от Брюксел. Връзката е осъществена. Уважаеми колеги, гости на нашата комисия, преминаваме към седна точка от дневния ред, размяна на мнение с госпожа Фарида Шахид, специален докладчик на ООН в политиката областта авторско право и правото на достъп до наука и култура. Много се радваме, госпожо, че с помощта на технологията можете да участвате в нашата среща. Надявам се, че добре ни чувате и виждате, ние добре ви виждаме и надявам се чуваме. Имате думата. Благодаря. Благодаря, господине. Уважаеми госпожи и господа, наистина за мен е висока чест, голяма радост да се изкажа днес пред вас е, правомощието си като специален докладчик в областта на авторското право. Току-що е, започнах да работя по този въпрос като специален докладчик. Получих мандат от е, съвета по човешки права за идентифициране, анализ на добрите практики и предоставяне възможност за достъп на културата към всички и съответно да подготвя своите констатации и препоръки, що се отнася до а, защитата на човешките права. in particular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 Uh, Може би успяваме да ви зърнем, госпожо, но не ви чуваме. Не знаем дали казвате нещо. Now we can hear you. За съжаление обаче качеството на връзката е далеч от добро, но мога ли вие а, приключете вашето изказване? So my final point was just to I guess we, we will, uh, we'll ask you to, to... Е, много моля да ни извините за проблема с технологията. Очевидно цифровата економика не се е развила чак толкова, че можем да разчитаме на добро качество на подобни връзки. Може би е добре да продължим с други точки от е, нашия дневен ред. Мисля, че най-важното послание, което госпожа Шахит искаше да отправи към нас, успяхме да чуем. И така, следващата точка от дневния ред е заседание на координаторите при закрити врата, така че много моля тези, които нямат право да присъстват, бихте ли напуснали залата. Благодаря ви.